I think we can start. След че можем да започнем, колеги. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Скъпи колеги, уважаеми дами и господа, нека да открия днешното заседание на комисията ни. Ако няма възражения, можем да приемем дневния ред. Виждам, че това е така. Ако няма възражение, можем да приемем също така и протоколите от 26 септември и от 10 и 11 октомври тази година. Не виждам възражения. Съобщение на председателя няма нищо отбелязано, така че преминаваме към а, следващата точка, пакета за а, железниците. Първо от, отваряне на пазарите за вътрешните ЖП транспортни а, услуги, управление на ЖП инфраструктурата, както и нормализиране на счетоводните сметки на ЖП предприятията. Искам да направя е, един коментар във връзка с процедурата. Председателят на парламента е, обяви на 27 октомври на пленарното заседание е, позицията на съвета на първо четене по тези три досиета. Съгласно член 66 алинея 2 от вътрешния правилник се предвижда, цитирам, позицията на съвета се обявява като първа точка от дневния ред на първото заседание на водещата комисия което следва датата на предоставянето на позицията. Край на цитата, ние сме водещата комисията, затова днес в нашата комисия всъщност е, обявявам внасянето на позицията на съвета в нашата комисия, с което започва формално второто четене на този законодателен акт. Докладчиците ще се срещнат още утре, ще представят своите препоръки и гласуването в комисията ще се състои на 5 декември, а гласуването на пленарна сесия ще бъде през декември. А сега преминаваме към пета точка авиационна стратегия за Европа. Павел Теличка е докладчика. Имате думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател уважаеми дами и господа. Искам да почета още веднъж това, което съм казал веднъж вече в комисията, че съвместно с а, а, моите докладчици в Сянка, ние се договорихме някои общи принципи, които ще бъдат заложени в стратегията за въздухоплаване. Това трябва да бъде стратегия и ние всъщност отразяваме в нашата позиция какво е, е заложено в законодателството, какво вече е реализирано, какво още не е реализирано. Така че на второ място бих искал да отбележа, че, както казах, тъй като става въпрос за стратегия за въздухоплаването в Европа, ние искаме да изготвим един доклад, като обърнем внимание на важни въпроси за този сектор, като разбира се ще съобразим с становищата на други комисии, които също ще се включат в изготвянето на този доклад. Освен това бих искал да подчертая насред наред с основните цели, е, основните цели като свързаност на Европа за бъдеще по един модерен начин, това е първа основна цел. Второ, разбира се, сигурност и безопасност е, е много важна цел. Така че средствата, които ще бъдат заделени, ще е, трябва да бъдат по-съществени. И на трето място, ние запазваме вътрешната логика, която е заложена в стратегията, като всъщност залагаме акцента върху ключови въпроси. Един колега минава през пред мене бутната белката. Малко ще прекъсна изказването си. Така, продължавам. Тоест, ние се придържаме към вътрешната логиката в стратегията, така че в този контекст искам също така да отбележа, е, обичайно е да се благодари на а, колегите, които са докладчици в Сянка, но искам да кажа, че за мен това не е а, формална благодарност. Искам наистина да благодаря на своите колеги, които са предимно дами и те са много добри специалисти в сектора по тези въпроси. Е, ние вече доста сме напреднали по нашата работа. Е, измененията са е, повече от 300. Ние имахме вчера заседание с колегите и успяхме да отметнем доста работа и да постигнем споразумение помежду си. Останаха редица въпроси, които разбира се ще продължим да обсъждаме с политическите групи, но всички са много ангажирани. Може да включим някои допълнителни елементи, но не чак толкова много. Господин председател, в този момент всъщност ще се спра само на основните а, компромисни изменения, както вече а, първото заседание. по-скоро аз предпочитам сега всъщност да, изслушам позицията на колегите а, доклад, съдокладчици и на колегите членовете, за да чуя тяхната позиция. Благодаря. Госпожа Клун. Благодаря, господин председател. Добратно. Искам да благодаря на господин Теличка за този първоначален доклад който отразява и нашата а, позиция. Ние вече проведохме а, няколко срещи. А, моето впечатление е а, много добро, така че ние вече успешно се приближаваме към финализиране на нашата работа. Имаше а, също така и становище от а, комисията по а, заетост, което ние доста сериозно разгледахме и което внесе според нас повече яснота. Имаше редица изменения от тази комисия, като идеята е всъщност комисията и държавите членки да, се, да бъдат по-ангажирани към създаването на един европейско небе и други инициативи, защото съществуват възможности за въздухопламането, този сектор да се превърне в по-конкурентно способен, защото тези въпроси, свързани с конкуренцията и конкурентоспособността, трябва да се разглеждат в един международен контекст, като обръщаме поглед и към съседите си. Така че е важно тези въпроси да бъдат отразени прелитанията над страните. Този въпрос също беше разгледан в първоначалния доклад на господин Таличка. И ние той беше положително прият от членовете на групата. Така че ние признаваме суверенитета на държавите членки, но е важно да се е, постигне напредък именно по този въпрос с прилитанията върху над страните. Така че за нас е важно всички тези въпроси, зададени от нашата комисия, да бъдат разгледате. Господин Телечка също така спомена въпроса за свързаността в Европа. Много важен елемент. Свързването между регионите, островите. Съществуват различни възможности, като например създаване на е, центрове, на хъбове и така нататък. Тоест, е, трябва да бъдат разгледани различните възможности за свързване на е, периферни региони и като цяло регионите. Всичко това беше разгледано в предходните наши обсъждания и е много важно наистина да целият сектор да покаже една по-голяма амбиция за развитие, не само по отношение върху прилитанията, но също така и свързаността и а, изобщо да се разгледа като цяло веригата. И се надявам, както вие казахте, през декември ще бъде окончателното гласуване на пленарна сесия. Много благодаря за а, духа на отвореност на господин Теличка, който от самото начало работеше а, много открито с а, докладчиците в Сянка. Благодаря ви. И Инес Алесенде е следващия. En primer lugar, felicitar al ponente, al señor Celicha, y sobre todo agradecerle su paciencia y, eh, digamos, y la buena... Искам да благодаря на господин Теличка, господин председател, Сътрудничеството беше на много високо ниво между всички нас. Всички докладчици в Сянка бяха включени в работата от самото начало. Напълно съм съгласна, че става въпрос за изграждането на бъдещето на целия сектор. И е много важно за целта да заложим кои са стълбовете за това. Така че е добре от самото начало да подчертаем, да подчертаем че ние няма да допуснем нелоялна конкуренция от трети държави, особено когато говорим за държавни субсидии, например в Европа не съществува вече а, този елемент, но те са на лице в, например, в трети страни. Друг въпрос, който е важен за нас, това са регионалните летища или изграждането на хъбове, на центрове, а също така и динамичното развитие на летищата и обвързването на капацитета между отделните летища. ние също се радваме за това, че бяха включени и периферните региони, но и островете. Един друг важен елемент, например, планинските региони, те са трудно достъпни, те имат, няма толкова лесен достъп до летища. Трябва да отчетем този факт. А също така, друг важен въпрос, това са правата на пътниците, включването на нови технологии за увеличаване на прозрачността и достъпа. Достъпа, например, до летища, достъпа до закупуване на полети, също така и не на последно място искам да а, подигна и въпроса за Гибралтар и компромиса, който а, а, беше постигнат с помощта на повечето политически групи. Това въпроса все още са нерешени. Един е, от тях е свързан с социалните аспекти. Това са много важни а, въпроси, както и а, комисаря Булт също така се ангажира, че ще бъдат взети предвид социалните аспекти, ще бъде изготвен социален пакет в рамките на стратегията за въздухоплаване. Тъй като има сектори, които не са толкова ангажирани в това социално измерение. Докладчика а, говори също така за така наречените въздушни а, магистрали. Това е една концепция, която следва внимателно да бъде а, а, обсъдена и поне в нашата политическа група предстои да бъде обсъден този въпрос за така наречените а, въздушни магистрали. Благодаря. Днес е Джеки Фостер. Джеки Фостер има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на нашия докладчик, който от самото начало на нашите дискусии работеше много ефективно в духа на добро сътрудничество. И всички ние наистина положихме много усилия, за да постигнем добри резултати. Аз няма да се спирам на всички въпроси, които той е, очерта, но поглеждайки всъщност е, стратегията, която ще се прилага в един дългосрочен е, план, и смятам, че господин Таличка всъщност разгледа, разгледал всички стратегически елементи и така че той е много е, ясен, въпреки че документа е, е много пространен, около 500 страници. Понякога имаме доклади с 25 страници, но в случая става въпрос за много важна тема. Става въпрос за транспорт. Сектора транспорт. И стратегията а, трябва да бъде разгледана от тази комисия и трябва да бъдат разгледани всички важни въпроси, като например социалните а, въпроси, създаването на работни места. Разбира се, не трябва да загърбваме околната среда. Е, има, съществуват различни проекти, като например Чисто небе, в което проекти, които участват различните институции, както и Единното европейско небе, проект, който би следвало да бъде реализиран за напред. Това е много задълбочена работа и надявам се да има много широка политическа воля, много сериозна политическа воля от, политическите групи, от държавите членки, които да подкрепят стратегията защото ние наистина сме изправени пред нови изисквания в 21 век с група страни, които търгуват в останалата част на света. И се надявам наистина да заложим много важни критерии в тази стратегия. Един друг въпрос, който беше повдигнат, сигурността и безопасността. Системата за сигурност и безопасност политическата в момента е доста комплексна и сложна и смятам, че е, трябва да се е, насочат в тази посока много усилия. Разбира се, че това струва пари, е, особено за редовните пътници. Трябва наистина да погледнем малко ам, извън собствената си чиния и да видим всъщност, може би на други места има по-добър опит, по-добри практики, за да улесним пътуването на нашите граждани. Очевидно е, че и в този сектор трябва да а, се подпомага конкурентно способността. Особено това е важно. Ние имаме такъв опит в Република Ирландия. Имаме опит също така с а, малки летища, с а, малки държави. Те тръщ, също трябва да получат подкрепата и да могат да се развиват. И, а, надявам се ЕКАРЕ да подкрепи а, а, тази, този доклад и разбира се тази комисия и целият парламент. И искам лично да благодаря на докладчика за ефективния начин по който и неговата ангажираност Госпожа Конечна е следващия оратор. Пане председо, важна колегиня, колегове, така ми е Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз също първо бих искала да благодаря на докладчика за проекта на неговия доклад и за градивния начин на работа. Напълно уважавам неговото мнение и начина му на работа, въпреки че не съм съгласна изцяло с всички а, негови а, становища и тези. Господин Теличка споменава в своя доклад, че подобряване на свързаността ще доведе до по-добра конкурентна способност и трябва да се спазва в тази връзка пазарните принципи. Ние смятаме, че в този контекст е, не трябва да бъдат загърбвани потребителите и техните права и също така работещите в е, сектора на авиацията. Пред нас а, е, трябва да се отдели повече внимание на въпросите, свързани с опазване на околната среда не сме изцяло съгласни с всички негови тези, защото според нас интересите на гражданските граждани трябва да бъдат по-добре защитени, а също така и интересите на работещите в целия сектор. Без тези хора сектора няма да може да работи. Трябва да им предоставим повече сигурност, защото ако тези хора не са ангажирани, то това може да доведе до много смъртни случаи в целия Европейски съюз. Така че ние трябва да предоставим повече сигурност на работещите в сектора и трябва да покажем, че Европейският парламент стои за тях. Така че ние не можем да подкрепим доклада на господин Теличка. Благодаря ви. Давос Келич има думата. Е, Що той пристигна, пристигна тъкмо на време. Съм на е, има съм едно друго обове. Извинете, е, господин председател, че влязох в залата малко по-късно, но имах е, друг ангажимент по същото време. И имам да кажа няколко неща по доклада на господин Теличка. Предстои ни много работа И доказателство за това е, че постоянно отлагаме гласуването в нашата комисия. Нещо, което според мен е много важно, е че предложението на комисията цели да намали емисиите от сектора на въздухоплаването – и е, трябва да се постараем нашите изменения е, да постигнат тази цел. Отчасти съм е, съгласен и мога да подкрепя някои от нещата, по които работихме с, при срещите с докладчика, но има и някои неща, които трябва да се отбележат. Въздухоплаването не може да се разглежда само от гледна точка на генерирането на печалба. Предвид международните стандарти и споразумението на ИКАО за намаляване на емисиите, нещо за което се радваме, Трябва да се стремим да подкрепяме научно-развойната дейност, за да се намалят емисиите. Нашата комисия, освен с транспорт, се занимава и с, с туризъм. И Европа иска да бъде предпочитана туристическа дестинация, което означава, че все повече хора ще пътуват с самолети. Когато говорим за емисиите, 45% от емисиите, които следва да бъдат намалени, са от сектора на въздухоплаването, така че амбициите ни са високи. Друго важно нещо е, че с част от работата ни, може би, нарушаваме доброто сътрудничество с различните органи в държавите членки. които се стремят също от своя страна към намаляване на емисиите. И във връзка с това не мога да подкрепя идеята за трансевропейската автомагистрала. Тук е важно да се възползваме от добрите практики, за да постигнем намаляване на емисиите. zaposlenih, ali isto tako i prava putnika и Друго важно нещо е да вземем предвид и правата на служителите, но и правата на пътниците и трябва да се е, обърне специално внимание на хората с увреждания. Посредством интермодалния транспорт можем да насърчим хората да пътуват с други видове транспорт, не с самолет. И това е важно и трябва да се отрази в измененията ни. Още веднъж, господин Теричка, благодаря за доброто сътрудничество. И в бъдещите срещи трябва да сме доволни от това, по което сме постигнали съгласие. Благодаря ви. Преди да дам думата на господин Кох, искам да кажа на преводачите за това, че всъщност Става въпрос за едно превода на немски, как се превежда името на нашата комисия. Става въпрос за транспорт и туризъм. Господин Кох, имате думата. Да, благодаря, господин председател. Искам също лично да благодаря на господин Теличка, който според мен е изготвил един чудесен компромис. Имам три малки бележки по втори компромис. Според мен смятам, че ще е по-добре, ако по-ясно се подчертая, че трябва ам, бързо да се приложи стратегията за единното европейско небе и не бива да има никакво а, съмнение за това. Второ, компромис 23 а, смятам, че е добре да се избере а, подхода базиран на риска. Но не би следвало спонтанно да се изискват нови мерки. А всъщност, ако има нови опасности, то стратегията би следвало а, да бъде напасвана. Освен това искам да кажа следното по изменение 23. Дуалното а, образование, както и а, преквалификацията, теорията е едно в а, висшите училища. От друга страна, обаче, не бива да се забравя а, ученето на практика практическите а, е, занятия, те са изключително важни, защото всичко това би следвало трябва да се прилага на международно ниво. И бих искал в заключение да кажа, че като член на а, Комисията по заетост, ние ще подкрепим а, становището на господин Теличка. Благодаря ви. Сега Гизиня Майснер има думата. Благодаря, господин а, председател. Благодаря и на господин Теличка. Повечето колеги а, казаха, че наистина докладът е изключителен, но добър. Аз съм съгласна с това. Искам само в тази връзка да се спра само на два елемента. Първо, частните самолети, по-малките самолети, когато говорим за въздухоплаване, за авиация, повечето хора а, а, го свързват това с големите авиокомпании, но е, ние забравяме всъщност и по-малките авиокомпании. Нека да бъдат а, отразени всички сектори, всички области от сектора а, ави, авиация. И второ, така наречените въздушни магистрали, което каза и Инес Алеасенда, Сенда, <laughs> Някой може да кажат, малко странно звучи и това. Аз смятам, че подобна формулировка всъщност е доста удачна и това са прогнозите. Ние се развиваме в тази посока. Ако си погледнете, ако погледнете е, е, небето, виждате всъщност как самолетите е, режат напред-назад. А нека да си представим, че това би могло да бъде някакси по-структурирано. Така че тази идея, тази концепция никак не е лоша, а именно да се създадат така наречените въздушни а, а, магистрали. А, мисля, че нашата позиция, този документ е много добро допълнение към стратегията на комисията. Благодаря. Благодаря, каза председателят Изабела Демонта има думата. Грац. Благодаря, господин председател. От моя страна благодарности. Първо искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за извършената работа до тук, както и за постигнатите компромиси. Исках само да кажа нещо конкретно, свързано с регионалните летища. Според мен те играят изключително важна роля, тъй като се намалява трафика от големите летища, както и дават възможност за развитие на туризма в регионите. Според мен ще бъде важно да говорим за по-голяма гъвкавост, свързана с субсидиите от държавата. Те се ползват от гражданите, те имат, гражданите пък имат нужда от услуга, така че трябва да ги подкрепим. И този прак за нотифициране за подадени субсидии а, би трябвало да бъдат разглеждани като компенсации. Трябва също да им се даде помощ за инвестиции, както и за финансиране на наистина малки летища. След това по 20 компромис. Хубаво е, че се посочва ролята на безмитните магазини Duty Free, тъй като те играят голяма роля на летищата в Европа. Благодаря. Благодаря ви. още веднъж ли искате думата? Да. Е, Благодаря, господин председател. Искам само а, да реагирам на казаното от госпожа Майснер в съществуващия регламент се говори за регионалните спънки. И това, което ме опасява, е терминологията в доклада на докладчика. И се опасявам, че а, е, тази терминология може да бъде е, по, разбрана погрешна по отношение на е, законосъобразните полети. Разбира се, може да се използва същата терминология с регионални спънки, регионални проблеми, но според мен може това да бъде потенциален проблем името на комисията Филип Корнелиус от Генерална дирекция Движение. Благодаря, господин председател. На първо място искам да, да благодаря от името на комисията на докладчика господин Теличка за изготвения от него доклад. Този доклад като цяло подкрепя стратегията за въздухоплаването на комисията и освен това се радвам, че доклада му е, е посрещнат с такава широка подкрепа в е, тази комисия от е, почти всички политически групи. Това е окоръжаващо за нас, защото ще ни насърчи да развием стратегията възможно най-добре и най-бързо. Две неща имам да посоча по-конкретно, въпреки че още не сме стигнали до компромисите, но относно външната политика за въздухоплаването и регионалната свързаност. Първо по външната политика. Тук работим бързо. Открили сме преговори с редица трети страни на основание мандатите получени през юни месец и лоялната конкуренция присъства в тези преговори. А на следващо място в външната политика също, също работим за замяна на стария регламент 868 и се надяваме работата да приключи възможно най-бързо до година. А по въпроса за регионалната свързаност, на първо място трябва да се подчертае, че комисията смята, че свързаността в Европейския съюз, редица региони в съюза, включително по-изолирани региони, които не се обслужват толкова лесно, е, присъстват в тази стратегия. Това е положителна тенденция. Така наречения трафик, движение от една точка до друга се увеличава. Това е движение без да се преминава през разпределителни центрове, хъбове, а с директни полети. Нещо, което е положително. И въпроса за капацитета на регионалните летища е важен. Важно е да имаме достатъчно голям капацитет, за да отговаряме на търсенето, но той трябва да е съразмерен, не прекомерно голям, но не и прекомерно малък. Не искаме да имаме празни летища, разбира се, но трябва да имаме и достатъчно големи летищи, летища. Разполагаме с редица инструменти, имаме насоки за държавните помощи. Имаме финансиране по EFSI и други инструменти, спомагащи за развиването на регионалната свързаност. И накрая да спомена единното небе в Европейския съюз. Притесняваме се от липсата на напредък по предложението поради споровете с Гибралтар. Ще се надяваме да продължим да се ползваме от подкрепата на парламента относно магистралата в небето. Продължаваме да мислим по този въпрос. Когато говорим за магистрали, а, мислим за шум, за замърсяване, но а, идеята на тази магистрала е да се подобри потока, така че да има повече преки полети по-преки трасета, въпреки че съществуват проблеми в някои региони, поради които днес трябва да се правят за обиколни маршрути. Така че ще помислим допълнително по този въпрос, както сте го представили в доклада и благодаря за цялостната подкрепа. Благодаря ви. А сега Павел Теличка отново докладчика има думата. Както казах в уводните си думи, ще реагирам на някои от нещата, казани от колегите. Благодаря ви за коментарите, защото с вашите изказвания се потвърди впечатлението ми и увереността, че работим в добра атмосфера, но и е, съгласувано. Все пак няколко неща да кажа. Първо по понятието магистрали в небето. Ще продължа казаното от комисията. Наистина става въпрос за свободен поток. Говорим за едно понятие, което не е подробно развито в стратегията, но е важно ние с докладчиците в сянка да имаме едино разбиране на това понятие. И нещо друго важно е това по никакъв начин да не застрашава конституционалните и други права на заетите в сектора, като например правото да се стъчкува. Така че поставям този въпрос ясно, много е важно да няма нарушения, проистичащи от разпоредбите, които се предлагат. Няма да казвам повече по този въпрос. Надявам се, че ще продължим да го обсъждаме в бъдещето. Имаме единно небе, но е добре да отидем още по-далеч и да позволим потока, е, прекия поток и взаимосвързаността да бъдат възможно най-силни. По отношение на нарушенията в е, трафика и забавенията, те не се дължат е, толкова на стачки изцяло, Mm-hmm. но има и други причини за тях, будещи притеснение и това трябваше да се каже ясно в доклада. можем и в двустранен формат да продължим а, а, разговорите, но от дебата, който проведохме, стана ясно, че изчистваме опасенията. А, и се радвам, че стигаме до едно разбиране, защото, както казах, надграждаме върху съществуващото нещо, което обаче съществува без да се прилага достатъчно. Важно е, че имаме стратегическа насока, която ще продължим да развиваме с оглед целите, които сме си поставили. На следващо място по социалната страна на нещата, нещо, което редица колеги споменаха, в предложенията си за компромисни изменения съм отразил този въпрос и тук обсъждахме дали трябва да навлизаме в повече подробности. Както стана ясно от самото начало, става въпрос за стратегия за въздухоплаването, в която присъстват и някои елементи не от транспортен характер, които трябва да се набележат, но да не се разъгъват твърде подробно. И на последното заседание на докладчиците в Сянка се съгласихме, че в структурата на документа ще дадем повече приоритет на социалните въпроси и смятам да го направим. Относно лоялната конкуренция, мисля, че нещата са доста ясни по този въпрос. Отправиме послание на комисията относно очакванията ни за регламент 868. Това е от една страна, а на, от друга страна са двустранните споразумения. И е, има предложение за клаузи за злоялна конкуренция, нещо, което съществува. Съгласили сме се да има такива в новия законодателен акт и с колегите от социалистите и демократите обсъждахме въпроса за лоялната конкуренция, за резервирането на билети. Това са все неща, които също ще бъдат отразени в доклада. Относно периферните райони и летищата в тях – Още веднъж необходимо е да постигнем един добър баланс. Подчертавам го, защото исках а, да се подчертаят също високо интегрираните гъстонаселени райони, а, където може да има различни възможности за транспорт. И тук се поставя въпроса за интермодалността. Тя съществува със сигурност няма само един начин за транспорт в тези области. И, и не бива да забравяме тези летища, само защото се намират в отдалечени места. Това го споменахме вчера и ще бъде отразено в доклада. Спомена се и Гибралтар. Не, я, не назовавам страната конкретно в доклада, но нещо, за което сме говорили и с съвета, имаме консенсус по този въпрос и оценявам, че сме се съгласили за него. И накрая, Съжалявам, че госпожа Конечна не е вече в залата. Тя, може би защото не присъстваше на срещите и не успяхме да обменим мнения, така че нещата, за които тя говори, всъщност присъстват в текста, но не по начина, по който тя ги представи. Ще помисля още по тях и е, като цяло има голямо мнозинство по този въпрос. И накрая, относно околната среда и ИКАО. Знам, че много колеги очакват ИКАО да направи повече. И това е разбираемо, но трябва да гледаме реалистично на нещата и по постигнатото от ИКАО представлява един добър резултат, който да чертае пътя за бъдещето. И смятам, че е, езика в доклада, който сме използвали, представлява един солиден компромис по този въпрос. И така, уважаеми колеги, господин председател, това имах да кажа. Мисля, че повечето опасения, които бяха посочени, бяха от, е, се отнасят до проекта на стратегията и те отразяват цялостната философия и подхода, за който се съгласихме от самото начало. И смятам, че казаното от колегите само го потвърждава. И смятам, че след а, десетина дни ще имаме последната среща и ще гласуваме на 5 декември. Благодаря. Благодаря ви. Както вече казах, гласуването ще бъде на 5 декември. Сега нека да минем към следващата точка от дневния ред. Признаване на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване, Гизине Майснер е докладчик. Имаш думата. Благодаря, господин председател. От въздуха преминаваме към водата, реките, каналите, т.е. вътрешно корабоплаване. Това не е чак толкова приоритетна тема, не във всички държави членки съществуват вътрешно корабоплавни, вътрешни водни пътища. Въпреки това обаче смятам, че е хубаво наистина да изградим един общ план за целия Европейски съюз. И, и в тази връзка искам да благодаря на всички съдокладчици. Председателят прекъсва. Има много шум в залата. Гезина Майснер говори, се изказва в момента. Продължавам с последното си изречение. Аз тък му благодарих на всички колеги за градивната работа, за Доманик, политическите съветници. Искам да благодаря и на секретарията, разбира се, за плодотворната работа. Измененията са 252, по 23 вече постигнахме компромиси. Повечето изменения всъщност са отразени в компромисите. Е, не всеки можеше е, да бъде удовлетворен аз разбира се също направих и някои лични компромиси. Имахме само две срещи на докладчицата в Сянка, но много успешни срещи. Даже вчера всъщност заседавахме. Така че ние намерихме наистина добри възможности за компромиси. Ще се спра на два въпроса. Целта е всъщност, още не сме приключили нашата работа, но целта е да имаме хармонизирани критерии за обучение за вътрешното корабоплаване в Европейския съюз. Вътрешното корабоплаване в Европа а, все още не беше хармонизирано като сектор, така че нуждаем се от това, защото а, липсват а, специалисти, както мъже, така и жени, защото и жените, разбира се, могат да работят в този сектор и бихме желали да подпомогне мобилността в сектора. Трудното в преговорите беше, разбира се, обхвата, приложното поле, както и изключенията. Това, което ние сме подготвили като позиция на парламента, може би няма да удовлетвори всички, но, например, страни като Малта, ето, например, Малта няма вътрешно кръбоплаване, обаче все пак има морско кръбоплаване, така че те могат да бъдат преквалифицирани, така че Малта няма да бъде изключена. Но Финландия, например, е друг пример. много езера, които не са свързани, например, с Европа, така че компетенциите трябва да бъдат различни. може би обучението за Финландия Финландия да бъде по-различно от това друга страна, така че сме предвидили някои изключения за Финландия. Мисля, че по този начин ние сме отразили всички специфики. А също така познания по а, трасетата, например в Германия е, е известна Лорелай, Дунав и така нататък. Виждам господин Мюзие, колегата във Франция също има доста а, трасета, които са а, нелеки и трябва да се познават рисковите от а, всички. Така че искахме да отворим цялата система, за да може и хора отвън а, да се включат в определен, на определен етап в а, образованието. Ние се допитахме до различни а, специалисти, а също така обхванахме различните категории. А, екипажен състав, като се започне от капитаните до лоцмани, боцмани и така нататък. Би следвало всъщност да се е, приеме също така и кодекс на поведение, да се заложат критерии за поведението, критерии, които да се спазват от всички в международен план. Ще отложим измененията от социалисти и демократи. Надявам се утре да можем да гласуваме. И бих искала да ви помоля да отчетете следното. А, ние сме бързи, работихме много бързо, но същевременно бяхме и много ам, съвестни. Искам да благодаря на колегите от Словакия, които проявяват доста сериозен интерес към този законодателен акт. Имам предвид словашкото председателство и така нататък. Така че колегите от съвета ни очакват. Може би няма да приключим тристранните преговори с, по време на словашкото председателство, но ще продължим а, с, с Малта. Разбирам, че Малта не е толкова заинтересована и може би това е много важно досие, като няма да бъде приоритет по време на малтийското председателство. Надявам се гласуването се запази утре, поне да започнем тристранните преговори. Благодаря, каза председателят. Ролан Мюзие има думата. Благодаря, господин председател. На първо място искам да поздравя докладчицата за работата по доклада. Тя беше особено умела, не бяха лесни дискусиите, но стигнахме до позиция, която е много положителна и аз подкрепям докладчицата. И е, смятам, че ще трябва да гласуваме по този много добър труд, тъй като до останалите институции участ... очакват нашия доклад. Две 23-те изменения ни удовлетворяват, тъй като следват линията на НП. От една страна европейския сертификат е подходящ за всички трасета, които не са в мрежата. Е, има някои изключения от местен характер за конкретни специфични ситуации. Важна е достъпна информация, позволяваща на европейските работници да имат повече компетенции, постепенно да се въведе системата, за да има адаптация и да има постоянна връзка с професионалистите в сектора, по-конкретно Комисията за корабоплаването по Рейн. Всичко това ни удовлетворява е, позволете да подчертая нещо, което не присъства в компромисите, е, но е важно, е приложеното поле на директивата. Според някои тя трябва да се прилага само за държавите членки, притежаващи речни инфраструктури и центрове. Добре е това, но по принцип всяка директива на Европе... или регламент на Европейския съюз се прилага за всички държави членки. Но ако се даде възможност на една държава да не транспонира директивата, но с оглед гласуваността на законодателните актове, не бива да има национални изключения с общо приложение. Това е само и по останалото подкрепим доклада. Благодаря. Vielen Dank. Peter van Dalen. Благодаря ви, Петър Ван Дален има думата. Ван... Voorzitter, in eerste plaats een eh, groot woord van dank en compliment aan de rapporteur. Уважаеми господин председател, искам да поздравя и да благодаря на докладчицата, защото се е справила отлично. За мен основното е, са речните комисии и казаното в компромисните изменения. Има 3-4 такива комисии в Европейския съюз. Искаме те да участват в разработването на планове за образование. Нещо, което е добре отразено в предложението на комисията и е, също се обхваща и от компромисните изменения относно времето за корабоплаване, времето за образование, колко години трябва да протича то. Това бяха въпроси, които обсъждахме на широко. Като цяло ще се придържаме към предложението на комисията. Смятаме, че то е балансирано и отчита преобладаващите в държавите членки практики. Тези практики са изпитани, и смятам, че имаме високо ниво на образование и професионални квалификации, така че смятам, че е постигнат добър баланс в компромисните изменения. Ще подкрепим почти всички от тях, само едно от две не можем да подкрепим, но като цяло резултатът е добър. Също можем да приемем сроковете, които предлага докладчицата, да гласуваме утре като първа точка в дневния ред. Благодаря. Благодаря ви, Клаудията Падел. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха, както и за работата. Работата по този е, текст е, за професионалните квалификации е изключително важна, имайки предвид мобилността на работещите в Европа. Сложна обаче темата поради различните е, е, технически аспекти, с които ние трябваше да се занимаем, а те са доста сложни. Трябва да подчертая факта, че е, имаше много възражения срещу това, което предложих е, като изменения, но така или иначе стигнахме до компромиси. Нашата политическа група обаче няма да подкрепи онези изменения, които въвеждат изключения, като така намаляват приложното поле на директивата. Имаме нужда от една интегрирана система в Европа, която да се прилага във всички държави членки. Това ще даде възможност на всички граждани да навлязат в тези професии. Един друг важен а, въпрос е пряко свързан с а, различните комисии. Например, е, Комитета за управление на плавателните действия по река Рейн и същия за река Дунав. Според мен всички държави членки трябва да имат едно и също значение когато се взема определено решение. Така че смятам, че равенството помежду ни е много важно. Имаме нужда от един орган, най-вероятно това ще бъде Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешно корабоплаване, честни, за да може да се прилага тази директива. Трябва също да подчертая, че разпоредбите не трябва пряко или непряко да дава възможност на определени комитети да ограничават работата на останалите. Затова моята политическа група днес ще се срещна отново и ще се опитаме да дефинираме своята позиция по всички изменения и по всички компромиси. Също така искам да поискам едно пояснение от Гезине, що се отнася до изменение 54. измененията какво правят? Налагат повече усилия, извинете, условия или налагат повече ограничения. Е, трябва да ви кажа, че това не е тема, която бе засегната от хората, с които говорихме. Ние говорихме с мнозина, които плават по реките. Имаме и много държави, които нямат вътрешни водни пътища и няма да прилагат тази директива, така че тяхното мнение а, може би не е толкова важно. Имам нужда от пояснение по това изменение. Тина Нотю. Тина Нотю има думата. Dann Ines Ayala Sender. Ja. Не искате, значи Ines Ayala Sender. Gracias, señor presidente. Sí, yo agradecer a la ponente y a la ponente en la sombra eh, el... Благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за извършената работа. По-настоящем не съм сигурна дали два важни елемента са включени в текста – когато говорим за общата европейска система за професионални квалификации. Искаме да имаме само един комитет, това е чудесно, може би това е най-добрата идея, но знаете, че всичко се променя. 77-мо изменение – Взето ли е предвид те, то и ако е взето къде и как? Въпрос след това към комисията и докладчика. 125-то изменение. Искахме Европейската комисия да излезе с една правна рамка за нещо като речен тахограф. тъй като има увеличаване на трафика на пътници и стоки по вътрешните водни пътища, което от своя страна означава, че трудовото право и правилата за безопасност при плаване трябва да се вземат предвид. Включила ли го е нашата докладчица и Европейската комисия? Смята ли, че това трябва да се включи а, в бъдеще? Благодаря. Вин Ван Декамп. Euh, Благодаря, председателю. На първо място искам да благодаря докладчика госпожа Майснер, както и докладчиците в Сянка за отличната им работа. Темата е много сложна. Погледнах Петър Ван Дален и трябва да кажа, че се изненадах, че ще може да се излезе с директива за по-еднообразни курсове за обучение във вътрешните, е, вътрешното корабоплаване. Аз като че ли съм подценил тази преписка, мислех си, че нещата ще са ясни, мислех си, че много бързо ще мине през е, нашата комисия този текст. Обаче, говорейки с господин Мюзилие, който е докладчик Сянка, установих, е, че има много въпроси, свързани с вътрешния пазар, за които не съм помислил. Радвам се, че голямата част от щекотливите въпроси са преодоляни и утре ще може да се гласува. Аз самия мразя водата и не съм експерт по тези въпроси. Но мисля, че има сектори по вътрешните водни пътища, където не се водат дневници на капитаните, а професионалните квалификации са пряко свързани с тези навигационни дневници. Имаме нужда от преходен период за определени части от Европа, отново за воденето на тези дневници. Някои искат 20 години като преходен а, период. Малко дълъг ми се вижда този срок. Енепешт казва, че е прекалено дълго. Може ли госпожа Майснер да каже какво мисли по въпроса? Преди да дам думата на госпожа Майснер, ще чуем Даниела Роска от името на комисията. Thank you. Good morning. Uh, thank... Добър ден. Благодаря председателю, благодаря на госпожа Майснер като докладчик и на докладчиците в Сянка. Искам да ви припомня първо защо подехме тази инициатива. Вътрешните водни пътища предлагат един устойчив вид транспорт, който опазва климата. Не може да се използва, тъй като капацитетът му не е все още използван до край. Над 50 години е средната възраст на работната ръка. Има доста голям дисбаланс на предлагането и търсенето на такъв тип работна ръка в отделните региони. Необходимо е еднообразие при професионалните е, квалификации, за да може да има по-голяма мобилност на пазара на труда, като от друга страна се поддържа същото ниво на безопасност. В този контекст е, смятам, че е изключително важно да ви припомня, че вътрешните водни пътища са част от развитието на мултимодалния транспорт. Голямата част от измененията съвпадат с нашето мислене, те усъвършенстват предложението на Европейската комисия и отговарят на целите на предложението. Имаме обаче безпокойства по някои от предложените изменения, тъй като те биха намалили въздействието върху мобилността на работната ръка и привлекателността на професията. В крайна сметка това е една от целите на това предложение. Част от измененията нарушават също така правната сигурност. Ако ми позволите, ще дам думата на моя колега, който седи до мен, за да може той накратко да обясни какво имаме предвид. Е, а сега още веднъж Гезина Майснер. Ah, thank you. Yes, uh, thank you and, uh... Благодаря. Добър ден на всички. Това, което ни безпокои, е свързано с възможността всички нива под капитан да получат сертификат без оценка на техните компетентности. С новата система ние въвеждаме тези компетентности и се опитваме да заместим остарялата система, която почиваше осново, основно върху стажа. Тази стара система ще продължи да съществува паралелно с новия подход, който почива върху развити компетентности. Смятаме, че това ще изпразни от съдържание нашия подход, с който всъщност развиваме и директивата си. Още нещо. Компромисно изменение 14. Имаме безпокойства, също така свързани с определени рискове и най-вече критерия за висок брой инциденти, които много трудно Европейската комисия може да провери. Също така задължението винаги да се пътува по тези отсечки ограничава мобилността на работещите. Освен това, ни безпокои изключването на определени лица, които работят по кратки отсечки по езерата. Говоря за компромисно изменение едно. Както каза докладчицата, има възможност вече Финландия да прилага националното си законодателство и над това ограничаване на приложното поле, което ще ограничи всички останали държави членки, което не съществува в законодателството днес, би било непропорционално. Безпокоим се също така и споменаването на техническата директива. Тази директива има различна цел в сравнение с обсъжданата в момента. Безпокоини също и изменението, свързано с признаването на сертификати от трети страни. То трябва да спазва правилата на ГАТ, а така както е записано то в момента, по компромисно изменение 4, това не е така. Имайки предвид е, това, трябва да кажа, че не можем да изразим е, съгласие с тези изменения, но очакваме конструктивен диалог с парламента и искаме да благодарим на докладчика, на докладчиците в Сянка за тясното сътрудничество с комисията. Благодаря. Благодаря ви. А сега вече Гезине Майснер има думата. Да, благодаря за всички изказвания. Както казах от самото начало, не можех да ощастливя всички. Мисля, че и комисията трябва да си даде сметка за това, че ние имаме различни идеи понякога в парламента и това е всъщност и смисъла на една позиция на парламента, всъщност от, да включим различния опит от различните страни тук не става въпрос само за различни реки, различни водни пътища, но за различен вид традиция, различен вид култура на работа, на кораб, вътрешно корабоплаване. Така че затова и измененията понякога са различни дори в една и съща парламентарна група. Аз се опитах да обединя всички и да изготвим компромис, който да удовлетвори а, цялата публика. А сега конкретно по отделните въпроси. Радвам се, че а, а, Повдигнахте въпроса за графика. Както го казах аз самата, ние се стремим да спазим графика и да започнем тръстаните преговори с Словакия. Така че и комисията, разбира се, ще се включи и съвета с различни позиции по конкретни въпроси. Така че ние напълно сме запознати с графика на парламента а, на съвета, извинете. И аз съм а, а, убедена, че наистина ние ще изготвим един а, много добър а, а, документ, който в никакъв случай няма да ограничава мобилността на работещите в сектора. Сега конкретно по въпросите. Господин Межелие и Петър фон Дален всъщност няма какво конкретно да, да кажа, но по-скоро при Клаудия Тапардел и Инес Алея Сендър. Някои от измененията наистина си противоречат, така е. Не би следвало да се допускат изключения, но това беше трудното и за мене, особено при някои от измененията на, от социалистите и демократите. Някои искаха да бъдат включени изключения, е, предвидени изключения, а други е, се противяха. Но, както казах, тук става въпрос за различни е, култури, различна традиция. В Франция и Румъния, например, се работи по различен начин. Напълно го разбирам. А, но ние трябва да изградим европейска рамка, която да а, се прилага по някакъв начин при всички. А, ние споменахме а, института ЦЕСНИ. А, ние казахме, че няма това да е единствената институция, която ще признава а, сертификатите. Международна а, агенция може да бъде създадена. Така че не сме. А, казали, че това ще е единствената институция, която ще е, отговаря за признаването. Сега 54-то изменение. Това е изменение, което е мое, не е включено в компромиса. Предполагам, че то ще бъде отхвърлено. Но аз размишлявах как някои от е, изискванията отговарят на, е, които са включени в изменението, обаче според мен не са адекватни и как тези технически изисквания, които преди са били заложени, които обаче не са прилагат в а, този, този случай. Например, има определени зони, в които не се прилагат, там не е подходящо и така нататък. Така че именно поради тази а, причина аз не упоменавам техническите изисквания. Така, по 54-то продължавам би следвало да се прилага този текст нези, които имат вътрешни водни пътища и които имат обучение, които предлагат обучение за такива работници. Така че имах предвид в този случай Малта, Малта, които нямат такива водни пътища, за да все пак да не се спъва общо хармонизиране. По 177 да, включено е, отразено е. Разпределила съм го в два компромиса. Първата част е включена в компромис 7 по член 16 и втората част е в компромис 11. 10 и 11 компромиси, аз направих нов компромис, всичко, което е свързано с цесни, по делегираните актове, актовете за изпълнение. Все пак, за да бъдат по-прегледни нещата и мисля, че това е добро решение. Така че разпределих. А, правната рамка за речните тахографии, всичко, което а, е свързано с електронната е, формат е включено тук. Има и други неща, които са малко излишни, не съм ги включила ясно. Това мисля, че ме разбирате. Сега, по притесненията на комисията. Финландските езера са включени в текста. И мисля, че нашата формулировка напълно съответства на Финландия и не може да се прилага към други страни. Мисля, че сме включили в текста за това, че има а, капитани а, а, а, в Финландия, които обаче работят само в, по финландските езера и те съответно са обучени за това. Те обаче не могат да а, работят на други места. Ако, например, да речем, финландски капитан а, се озове и пътува, плава по Рейн, естествено, че той няма да има компетенциите. Така че ние, е, Финландия не сме изключили, но могат всички а, а, капитани, плаващи а, по финландските езера, естествено, че ще могат да пътуват и по Рейн това е идеята всъщност, да се насърчава мобилността но ние ограничаваме само в такива случаи, когато, например, както казах, финландските е, капитани, които плават само по езерата там, няма, трябва да бъд, получат преквалификация, допълнителна квалификация. Така, по 14 ти компромис, явно комисията има преди по-скоро последната точка, става въпрос тук за Германия, когато лице е, има само е, практически опит, да речем матрос. Дали могат такива лица да получат е, удостоверение, сертификат? Знам, че в други сектори има такива случаи. Хора, които ам, упражняват определена дейност, обаче е, е, имат опит, но не могат, например, да се явят на изпит, защото не могат да е, не са учили теория и така нататък. Така че, мисля, затова сме включили този, този текст. И така, високата, високия процент на инциденти. Това е мое предложение. Много колеги ме подкрепиха с този текст, затова той остана, запази се. Аз не искам никакъв случай да затрудня комисията или за това да, да затрудня а, сектора, да не се плава по определени реки, но това може да се окаже а, проблем. Както казах, това е нашата позиция. Утре ще се гласува и всичко останало ще се обсъжда в натристаните преговори. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Както казахме, утре е гласуването, дневния ред е прият, това е предвидено. Знам, че има различни изменения, както и Петър Вандален каза, гласуването може да се отмени, но три дни сме казали преди това да се внасят измененията, но сега един ден просто преди гласуването а, не може, просто не можем а, цялостното гласуване да го отменим. Така че нека все пак да бъдем а, а, последователни, защото иначе ще имаме доста сериозни проблеми. Моля ви наистина но виждате, че ЕКР все пак е голяма група и а, все пак ще намерят представител да участва. Сега, а, минаваме към а, следващата а, точка. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията. Докладчик е Джаклин Фостер. Имате думата. Uh, uh, Благодаря, председателю. Това е едно становище на нашата комисия, но има и становища по него от други парламентарни комисии. Тъй като става дума за конкуренция и затова комисията по економическо развитие се е произнесла. все повече ограничения има за дължината на становищата, все по-кратки стават те, така че сме доста ограничени като възможност за изразяване. И затова трябваше да подходим дисциплинирано. Поради тази причина се съсредоточих върху 8 области и затова има и 8 компромисни изменения, които засягат тези 8 теми, свързани с конкуренцията. Конструктивен диалог протече с докладчите в Сянка в Страсбург. Благодаря им за това, че се отзоваха и че споделиха идеите си. Нека ви кажа какво мислят докладчиците в сянка. Дали е възможно тези, които си говорят пред мен, да спрат да го правят? Съжалявам, но ме разсейвате okay, so the... И така, първият компромис. Един по един. Първият. Задълбочаване на единия пазар и свързаността. На второ място, недоброто прилагане на съществуващото транспортно законодателство в Съюза. Смятаме, че това е много важно. Имаме компромис също така за премахване на физически, технически, регулаторни бариери пред конкуренцията. Четвърти компромис – цифровите технологии и економиката на съвместната работа. След това външни споразумения за въздухоплаване. Тази сутрин говорихме доста по първата точка, когато говорихме за въздухоплаване. Това е обща тема сред много доклади. След това тежкотоварния транспорт по пътищата и неудачни решения. След това железопътният пакет, по който работата трябва да свърши. И последният компромис е свързан с туризма. Сега по първи компромис за обучаването на вътрешния пазар и свързаността. Основното тук е създаване на равни условия. Трябва да се спазват принципите и целите на европейското законодателство, включая социалното измерение. Записвали сме го тук, за да може пазарът да работи безпроблемно. Говорим за свързаността, която е изключително важна, за транспортната инфраструктура. Това е важно не само за економическото развитие, но и за предоставяне на услуги, публични и частни, в регионите. Говорихме за отдалечените райони също. След това за слабото прилагане, компромис 2. Изключително важно е според нас това да се запише, тъй като имаме едно цялостно законодателство, изградено с годините и все по-често, бих казала аз, има държави членки, които не прилагат законодателство, което идва от тук, от, този, от тази комисия ясно законодателство. При това не говоря за случаи, в които знаем, че има известни забавяния а, по сложни причини. Говорим за законодателство, което съществува, то се е превърнало в закон в държавите членки. И много често това законодателство не се прилага. Говоря също за потребителите тук, за да сме сигурни, че пазарът работи и за дружествата и за гражданите, трябва да защитим социалните условия на труд и да опазим околната среда. Споменах служителите и околната среда, за да са защитени техните интереси. За физически и технически регулаторни бариери. Когато погледнем физическите пречки, е, виждаме, че има проблеми. Т.е. Ням, не може да има предвиждане, предви, придвижване извинете, от едно място до друго. Понякога има местни уредби, местно законодателство, което пречи на това, което се опитваме да направим с общия подход. И ето тук държавите членки трябва да се вгледат в местните си разпоредби – Искаме да има все по-голяма трансгранична мобилност и да има териториално сътрудничество. За това всъщност е, искаме и този единен пазар, което ще доведе и до по-лоялна конкуренция. Продължавам нататък е, сътрудничество по цифровите технологии. Години наред в тези заседателни зали говорим за интелигентен транспорт, говорим за въздухоплаване, галилей, GNSS, интелигентните технологии се развиват с изумителна скорост. И нашата комисия е работила много конструктивно, заедно с ИТРА. Така или иначе, тук подчертаваме колко е важно да се продължи да се работи по този начин. А защо? Защото това води до развитие на сектора. Нужна е също и ясна правна рамка, за да се постигнат някакви резултати. С свръхрегулацията можем да нарушим своите позиции. Няма да говоря за въздухоплавателни споразумения с трети страни, това е бе засегнато, когато Павел говори по-рано тази сутрин. Е, следваме едни и същи текстове като че ли. Аз също съм била в този сектор и смятам, че това е един от най-свръхрегулираните сектори. И се справо, тъй като това е изключително важен сектор, но там има много висококачествени работни места и трябва да има много високи стандарти за безопасност и сигурност. Вземаме предвид правата на работещите в сектора, те трябва да бъдат обучени на високо ниво. Подчертаваме също така, че Европейския парламент може да играе важна роля, когато говорим за такива споразумения за въздухоплаване с трети страни, за да има а, равенство на предложеното и полученото при тези споразумения. Лоялната конкуренция, равните условия. А, това са фрази, които често използваме, споменавам ги и тук що се отнася до тежкотоварния транспорт. Компромисът тук беше а, в подкрепа на Европейската комисия заклеймихме факта, че някои държави членки се опитват да уронят а, единия пазар. Няма нужда да наблизам подробности, всички знаем за какво говоря. М- единия пазар не може да защитава една идея на една държава, на която нещо е удобно. Така че това се споменава и ясно и в двата железопътни пакета и искаме те да бъдат бързо приключени и да се приеме техническия стълб, който е нужен на всички. Благодаря конкретно на Клаудия, която има принос със собствен компромис 8. Искахме да имаме добър компромис за туризма, защото въпреки, че основно се съсредоточаваме върху транспорта, туризма е ключов фактор за веригата за доставки и разбира се, трябва да се включи. Да, това е най-общото. Доклада е много кратък, заема две страници и се надяваме комисията да го гласува в настоящия му вид. Е, благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка за помощта. Благодаря ви. Благодаря. Масимилиано Салини има думата. Грация. Благодаря. Първо искам да поздравя колегата Фостер. Осемте компромиса са продукт на изключително балансирана работа. Е, изключително подробно е работено по темата. Основните теми в тази сфера се съдържат в 8-те е, компромиса, които колегата спомена. Така че аз съвсем дребни елементи искам да засегна тук, просто детайли за това, което не влезе в компромисите Както каза колегата Фостър, в компромисите говорихме за въздухоплаването, за шосейния транспорт, говорихме за железопътния транспорт, четвъртия пакет. Това са по-общи теми, свързани с единния пазар. За съжаление, за съжаление, има тема, която не влезе. Е, е, за пристанищата не влезе тук. Имаме регламент за пристанищата. Съжалявам, че не се включва пристанищната политика, но трябва да кажа, че не съм изненадан. Аз трябва да кажа, че не съм ентусиаст по ров, за този нов регламент за пристанищата цел. От друга страна, колегите работиха много добре по него, не мога нищо да кажа, но имаше едно предложение, което там предложих, сега ще го включа и тук, макар и по-общо, имайки предвид, е, че това е, тем, това е по друга тема, но в регламента за пристанищата прекалено слабо се говори за прозрачността и конкуренцията и най-вече е, за получаването на право за предлагане на пристанищни услуги. Опитах се тук да го повторя в едно от измененията, които предложих. Отвъд компромисите отново, помощта от държавата или държавните субсидии. Прекалено голяма разнобоя при държавите членки за това, що е то помощ от държавата или субсидия, което оказва отрицателно въздействие Колегата Фостър го споменава, когато говори за вътрешния пазар. И пак нещо, което не е включено в компромисите. Имахме две изменения, в които говорим за финансовите инструменти. Инструмент, финансовите инструменти са важни и най-вече CEF или Механизма за свързване на Европа Хубаво е да чуем и Катайнен какво мисли, за да може този план FC 2.0 някакси наистина да го видим как ще изглежда. За това съм го записал в своето изменение, но то не влезе в компромисите. И така, приключвам съвсем накратко. Отново браво на колегата, изключително балансирана работа извърши. Трудно е да се синтезира всичко това, знам но трудно е човек да е ефективен и ефикасен, когато съдържанието трябва да се побере в определен брой думи и знаци. Сред измененията, които дойдоха, имаше много малко такива за инвестиции и много и са прави, разбира се, за социалната част, за опазването на околната среда. И аз трябва да кажа, че е важно да не се губи тази възможност да се постигне равновесно положение между огромната ни нужда от инвестиции и от друга страна социалните права и опазване на околната среда. Благодаря отново. Благодаря много. E Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Това становище е много важно за нашата комисия и представлява възможност да представим приоритетите ни в областта на туризма и транспорта пред колегите от комисията ЕКОН, като подчертаем значението на конкуренцията. Искам да поздравя докладчика госпожа Фостър особено и за това, че взе предвид измененията, които внесохме от социалистите и демократите. Ние искаме да възстановим равновесието между индустрията от една страна и социалното изменение. И текста наистина е, постига такъв баланс. Измененията работят много добре както идеята за економиката на споделянето, по-доброто правоприлагане в шосейния транспорт. И като цяло нашата група е съгласна с повечето изменения и днес по-късно ще имаме окончателна позиция по компромисни изменения 1 и 6. Искаме да се съсредоточим повече по социалните изменения на конкуренцията и за това искаме изменения 1 и 9 да се гласуват отделно, както и изменение 60 на колегата Микиадис да се гласува с разделно гласуване. Благодаря ви за съвместната работа. Становището е балансирано и ще го отнесем в комисията ЕКОН. Благодаря. Павел Теличка има думата. Присъединявам се към колегите е, за това, че оценяват а, високо работата от колегата Джаки Фостър с, а, по съставянето на доклада, изготвянето му, а и по начина по който ръководеше срещите на докладчиците в Сянка. Проект становището ми харесва. А, радвам се, че редица от а, измененията са взети а, предвид. Когато говорим за стратегията за въздухоплаването, много се радвам, че текста тук е достатъчно задълбочен, но по същество предлага, отправя правилното послание и е с фокус върху конкуренцията. Проектостановището се отнася основно до вътрешния пазар и е, това е много важно предвид действията на някои държави членки, възможността за законни мерки, които да се предприемат в тези ситуации. Мисля, че езикът тук е много уместен. Добре е, че се постига и правилно равновесие между и економическата страна и социалните стандарти. И няма да навлизам в повече подробности, тъй като много добре госпожа Фостер обясни характера на компромисните изменения. За мен ще е много лесно да подкрепя проекто становището. Само едно нещо искам да ви помоля. Много от нас често смятат, че имат изменения, които не са взети достатъчно предвид но като цяло, проектостановището е много балансирано и е, ще можем да го подкрепим при гласуването, така че работата ни с госпожа Фостър беше много добра и апелирам към всички колеги да се придържаме е, до най-малък брой отделни гласувания на измененията. Е, текста на проекто становището е много добър и ще го изпратим на комисията ЕКОН, но и на комисията, Европейската комисия и държавите членки. Благодаря. Майя Килянен. Благодаря, Господин председател, благодаря на докладчика за становището. Това е тема, по която има много разногласия в парламента. Но, въпреки това, подхода на докладчика е конструктивен. За жалост, не мога да се съглася с всички компромиси, но това е нещо типично за политиката тъй като има международен аспект, логистика, транспорт и туризъм. Има голяма конкуренция на много нива, тя е международна. Във въздухоплаването, например, има конкуренция между Европа и трети страни. И се надявам, че в парламента ще имаме един протекционистки подход, за да защитим европейските компании. Що се отнася до шосейния транспорт, тук трябва да говорим за работната сила и конкуренцията между работниците, между скъпопите, скъпоплатените работници в някои държави и по-низко платените в други. А по отношение на пакета за железопътния транспорт, ЖП пазара е изграден с компания компании, притежаващи естествен монопол, нещо, което в момента се разбива с новото законодателство. Така че ще видим как ще се развие сектора в бъдещето. Различни начини за транспорт се борят за пътниците, за потребителите, цифровите технологии също се намесват в тази революция и разбира се има и конкуренция между компании, присъстващи в сектора от много време и много появили се такива. Тук трябва да се постави въпроса за условията, които се установяват в сектора. Според мен не можем да гледаме на конкуренцията като на прекия път до щастието или до проклятието, но ние трябва да гарантираме, че законодателната среда в цялостния сектор на транспорта е ясна и третира всички компании по един равен начин. Не бива да забравяме, че сектора съществува, за да имаме мобилност в транспорта на потребители, компании, токи и така нататък. И в нашата комисия не бива да забравяме, че всички правила целят да са от полза на крайния потребител. за да имаме най-добри резултати. Нашата комисия имаше посещение в Япония и там наистина ни припомниха, че там подхода, ориентиран към потребителя, е разгърнат максимално, в най-високо качество и в Япония има едно много здравомислещо отношение към структурата на сектора и имаме много какво да научим от тази страна тук. Благодаря. Благодаря, Мари Кристин Ламотие. Merci, Monsieur le Président. Je remercie moi aussi Madame Foster pour euh, son travail qui est toujours intéressant et toujours très constructif. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за конструктивната работа, макар и да имаме много разногласия относно европейските политики в сектора. В качеството ми на, на френски е, член на Европейския парламент установявам, че в този сектор има ежедневно закриване на работни места е, и подкопаване на социалните защита, защити и стандартите за безопасност. Е, тук трябваше да се постави повече фокус в проектостановището по този въпрос. Във Франция конкурентните политики имаха катастрофален ефект, довел до почти изчезването на френските водачи, е, които бяха почти изцяло заместени от ефтино струваща работна ръка. Също така условията на труд са тежки. И това въжи и за други транспортни сектори, конкретно въздушния и морския транспорт, които а, страдат, а, които а, твърдят, че всичко, което правят е в полза на, на крайния потребител. А що се отнася до участието на чуждестранни дружества в европейски компании, Ал Италия беше закуп, закупена от катарските авиолинии, е, е, Пире Пирея, е, пирейските авиолини от китайско дружество и много други. Работните места са все по-несигурни, има инвестиции в стратегията, но Европейския съюз, вместо да защитава интересите на европейските граждани, ги подкопава. И а, има още един сектор, който не, на който не обръщаме достатъчно внимание и това е управление на територията. Лично аз смятам, че тази конкурентна политика е неуспешна, затова не съжалявам, че нито едно от из... внесените от мен изменения не беше отразено. Ще спомена някои от измененията, които направих. Имаше едно, според което евентуалните бъдещи споразумения, за които комисията води преговори, да се одобряват в пълна прозрачност от националните парламенти. Благодаря. Изабела Демонте. Благодаря, Изабел Демонти. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа, за да благодаря на докладчицата и на докладчиците в Сянка за да а, я похваля за нейната изключителна работа. Както каза нашата докладчица, физическото пространство, за да може човек да пише нещо, каквото и да било за конкуренцията, е прекалено ограничено. Но мисля, че много добре е интегрирала компромиси, в компромисите всички изменения, които бяха подадени. Те са много кратки, но много ясни. По-специално ще говоря за онази част, която е свързана е, с економиката за сътрудничеството. Това е една тема, която е много важна и в Комисията за вътрешния пазар ще говорим по нея, там също ще се излезе със становище. За това е добре да започнем да говорим още от сега по тази тема. Искам да благодаря на докладчицата за това, че включи определени елементи, които ние предложихме и по-специално подобряването на социалните условия на работещите в тази сфера, както и стандартите за сигурност, подобряването на железопътния сектор, както и премахването на техническите пречки, като се има предвид прилагането на четвъртия железопътен пакет, който очакваме. Също така и темата за туризма. А, имаше една пър... първоначална една част по тази тема, но тази част сега бе добре развита, като се казва, че това е един двигател за економически растеж и за създаване на работни места. Затова искам да ви благодаря за работата. Благодаря. Vielen Dank. Благодаря ви. От името на комисията Марик Ставидова има думата от Генерална дирекция конкуренция. Uh, е, благодаря. Аз съм представител на Генерална дирекция транспорт. Колегата от конкуренцията е до мен. Още не сме видяли компромисните изменения, така че не мога да коментирам по-конкретно, но изслушах внимателно коментарите тази сутрин и можем да приемем много от внесените изменения. Проектостановището е балансирано. Е, госпожа Фостър винаги е, говорим много по същество, в текстовете, които съставя нещо, което комисията приветства. И както казахме и на предишната среща, като цяло проектостановището е много добро и комисията го приветства. Имаше редица въпроси, които бяха засегнати по отношение на транспорта. Не мога да коментирам по всички тях, но има някои, за които трябва да се каже нещо, конкретно а, пакета за железопътния транспорт. Имаме експерт, господин Размусен, който ще може да коментира по някои от поставените въпроси. Имате думата. Благодаря. Както каза Фил, Много е добре, че парламента е стигнал до компромисни изменения тук, защото в държавите членки има голяма поляризация в мненията и много трудно се постига компромис в тази област. Комисията взема предвид тези неща, когато изготвя инициативите за шосейния пазар. Опитваме се да постигнем правилен баланс, както сте направили тук във вашата комисия, където се вземат предвид мерките за вътрешния пазар, достъпа до пазара, също така различни аспекти, като включително каботажа и от друга страна социалните въпроси, които се обсъждат на широко тези дни. Както вече казах, стремим се към баланс между различните държави членки, които са силно поляризирани. Какво гледаме по-конкретно, когато говорим за каботажа? Това е много труден въпрос. За него още няма компромис, но той присъства в измененията. Трябва да подходим предпазливо от тук и да имаме яснота по отношение на правилата, както и тяхното прилагане. Друг ключов въпрос, който се постави от Комисията по транспорт. Сега, ако няма по-конкретни въпроси, няма да навлизам в повече подробности, но това, че сте стигнали до компромис до баланс е много добро постижение и ви благодаря. Да, благодаря ви. Да, наистина Хубаво е да ни предоставяте предварително информация за самите вас, все пак да не правя такива грешки. Нали, ще подобрим нашето сътрудничество. Сега Джеки Фостър има думата. Да, много ви благодаря, господин председател. Искам да благодаря за градивните коментари от нашите докладчици в Сянка. Искам да кажа нещо много често, когато наистина сме ограничени в времето и в пространството, трябва да правим компромиси. Много често колегите внасят изменения, които може да се съгласите или да не, не ги приемете. Те просто понякога наистина не са подходящи, така че ние трябва наистина да сме в състояние да ги а, отхвърлим, така че понякога може да гласуваме по-отделно, така че колегите имат право да ги подкрепят или съответно не и без значение, това въжи за всеки, без значение кой е, е докладчика, но всичко има някакъв смисъл, защото доклада, който ние изгатваме, е важно да бъде сбит и да бъде да има смисъл. Повечето от измененията са полезни, някои от тях не са толкова адекватни. И някои от е, групите имаха малко проблеми, гласувахме ги по-отделно. Имаше някои случаи, които те е, желаяха наистина измененията да бъдат е, включени в компромиса, но не беше възможно и така. Господин Салини каза нещо важно връзка с финансовите инструменти и така нататък. Не можем всеки път да ги включваме. Просто се опитах наистина да насоча вниманието си на определени неща. Важно е това, което казвам. Важни са инвестициите, защото ако няма инвестиции е, в транспортния сектор, няма да може да оцелеем. Така че за нас е важно да привлечем наистина солидни, стабилни инвестиции. Приста... Аз съм посещавала пристанища, наистина съм се чувствала все по-добре и по-добре се чувствам, когато ги посещаваме. Аз наистина подкрепих регламента за пристанищните услуги, но сега наистина трябва да се оправят нещата. Например, в Обединеното кралство пристанищата бяха либерализирани още преди 35 години. Но както и да, е, ние не ги а, опоменаваме тук, защото просто много е вече говорено за тях. Това са големи проекти, големи досиета и така нататък, така че за това сме ги изключени. Благодаря на Клауди за упоменаването на а, туризма. Това е част от а, веригата за а, доставки. Важно е наистина транспорт, а, да имаме добър транспорт за развитието на добър а, туризъм, без значение дали хората се предвиждат по работа или за удоволствие. Благодаря и на изказванията на Павел и на други колеги. Вие наистина ми помогнахте да постигна един а, балансиран текст. Сега за това, което а, колегите казват, а, че не можем да а, постигнем, а, не можем да се договорим, докато всъщност не оспорим всички неща. Наистина, благодаря за повечето а, коментари. Благодаря на Мери Кристин, която помена френските а, шофьори. Без значение всъщност за какви шофьори говорим, но вие споменахте френските. Един пример ще ви дам. Аз работех на международно ниво. Когато бях на 21 години, всъщност работех в една британска компания, която работеше ам, е, международен, а, с международен състав. Имахме една колега, която беше а, холандка. Много от колегите ми от тогава бяха всъщност французи. Имахме всъщност а, а, хора, които работеха от Германия, поляци. И аз съм наистина много се гордея с тази компания, която още тогава беше много модерна авиацион, а, авиакомпания. И всъщност ние не, жи, не живеем във вакуум. И ние подкрепяме хората да създават успешен бизнес. Всъщност всички са добре дошли, защото те ще допренесат за а, развитието на съответния бизнес, на съответното предприятие. Така че разбирам това, което казаха. Например, когато шофьори а, те не биват адекватно заплащани, те са експлуатирани. Да, съгласна съм с това, което казвате. Напълно а, резонно е. Именно по тази причина аз исках да повдигна въпроса за това държавите членки да поемат своите отговорности, да се прилагат законодателството. Ако има шофьори, работници, които са експлуатирани, които не са адекватно заплащани, то съответно държавите членки са тези, които трябва да поемат своите а, е, а, е, е, отговорности и а, всъщност да а, вземат под лупата онези дружества, които наистина експлуатират такива, а, а, так, има такива случаи. Аз имам а, много а, сериозен опит, 15 години съм работила към синдикатите. И така че ние работим на международно ниво. Нашият континент е отворен за всички. Така че ние работим за доброто на всички. По тази причина а, съм приела е, някои изменения, но това не е лично. Ние можем да си пием кафето заедно от време на време и да обсъждаме тези въпроси двустранно, защото това е политика също. Така че още веднъж благодаря на всички и ще бъда много щастлива, ако гласуваме. А, мисля, че становището е, е добро. Становището на, на е, ЕКОН също. И не смятам, смятам, че всяко едно становище от всички комисии наистина могат да бъдат а, включени тук. Председателят, а, да, много ви благодаря наистина а, а, за това, което а, казахте. Утре ще гласуваме. Сега трябва да прекъснем нашата работа, защото а, работната група за туризма трябва а, да влезе и трябва да спазем а, всъщност а, а, графика. Сега искам само да кажа, че това, което сме записали в дневния ред е просто примерен дневен ред. Не можем точно да кажем, че ние ще приключим, ако сме записали 11.15, ние ще приключим в 11.15, но все пак а, сега трябва да направим малка почивка, защото имаме двама външни гости и в 11.15 продължаваме с работната група по туризма. Mr. President, we have a translation problem with Romanian, so we don't hear. Председател, имаме проблем с превода на румънски. Е, може би е технически проблемът. Може ли да се погрижите? Да, ще го решим до 11.15.

Е, че можем да започнем работата с нашата работна група по туризма. Бих искала да ви приветствам към нашето заседание. За съжаление, втория докладчик все още е във влака. Имало е инцидент по време на пътуването, така че той ще закъснее. Ще променим малко нашия план. Първо да изслушаме автора на проучването за изграждане на устойчив и отговорен туризъм. Това беше проучване, възложено от нашата комисия и съпровождано от отдела за развитие на политика. За съжаление, представянето на проучването трябваше да бъде отлагано няколко пъти, затова днес съм особено радостен да представя професор Паул Петърс от Центъра за устойчив туризъм и транспорт от университета Бреда. Той е днес сред нас. След това ще помолим комисията да представи отпада, отпада. Извинявайте, господин председател, все още имаме превод с Превода на румънски. Виждам, че колегите преводачи са тук, обаче не мож... нямаме звук в слушалките. Да, явно очевидно става въпрос за технически проблем. Uh, now it's okay. It's... Сега всичко е наред. Работи. Uh, Както казах, първо ще, представя, ще дам думата на нашия заместник-председател и председател а, на работната група, господин Уи Луи. Пет минути имате на разположение. Накратко да ни представите най-новите инициативи в а, сектора туризъм. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм член на работната група по туризъм и я председателствам също така. И ние работим по темите, въпросите свързани с европейския туризъм. И бих се радвал, разбира се, на една плодотворна дискусия с вашата комисия, така че съм благодарен за всички допълнения. Преди две седмици в Страсбург. Гласувахме бюджета. И това беше един забележителен стратегически успех, който постигнахме заедно с НП. Подготвихме предложение, а именно да се опред... Нашия проект се нарича Европейска столица на туризма. И за целта на този проект е, ние се нуждахме от подкрепата на парламента, така че е, е, парламента одобри 2 милиона и половина за едните 3 години за реализирането на този проект. Информирала съм всички, информирал съм всички колеги, така че ако проявявате интерес към програмата, може да се обърнете към нас. Карло Кораца присъства днес тук с него. Също сме съгласували е, проекта, както и кабинета на е, комисаря по туризма също е, е информиран, така че ние възнамеряваме да започнем този междуинституционален проект, който надяваме се да продължи няколко десетилетия. В Лондон а, а, започнаха преди няколко дена преговори а, по един проект а, между Китай и а, а, Европа, свързан с туризма. Присъстваха много-много гости, много поканени бяха, присъстваше и комисията. Това е наша инициатива на нашата комисия, която всъщност беше подготвена преди две години. Така че нека а, да се похвалим с а, този успех. Така че всички вие можете да се присъедините към проекта. Освен това, бих искал да отбележа, че генералният секретар на Световния съюз по туризъм отново ще пристигне в Брюксел а именно между 6 и 8 декември ще започнат преговори. Аз ще участвам. Така че, ако имате нещо да добавите, все още имаме възможност, може да ме информирате и аз да взема предвид вашите позиции. Освен това, с помощта на секретарията на комисията, с помощта на Урсула, Ние участвахме в форума по туризъм в Братислава. Обсъждахме въпроси, свързани също така с нашата парламентарна дейност. Аз ще изготвя писмена позиция, така че времето в момента ми е ограничено и няма да се спирам на това. Още една информация от моя страна, още едно съобщение. С нашите съседи по сграда, с Комитета по регионите, Продължаваме нашето интензивно сътрудничество. Комитета по региони изготви становище за регионални мерки в областта на туризма, така че ако се нуждаете от а, информация във вашата работа или желаете да а, подновите контакти с а, комитета на регионите, можете да се обърнете а, към тях, така че ние сме, ние сме планирали всъщност и други а, събития с тях. Още едно съобщение. Председател Крамер участваше много активно а, до момента. Проведохме обстойни дебати, например програмата Интерел, т.е. младежите да получават безплатни абонаменти за, по тази програма Интерел. Аз а, бях организирала работна закуска, на нея присъстваха двама младежи от Германия, които всъщност са носители на тази идея. Аз бях изпратил покана също така на колеги, председателят а, присъстваше, така че ако се интересувате, разбира се, моля ви се, обърнете се към а, мене и ще бъдете информирани към всички подобни събития. Е, всичко това, разбира се, е свързано малко или много с е, транспорта. А, още едно съобщение на 15 ноември. 15 е, ноември е датата за тази закуска, но всъщност аз съм ви изпратил е, всички съобщения миналата седмица. Освен това, аз поканих Асоциацията за по туризъм а, от Тихоокеанския регион и Азия. Е, поканих а, директора на тази асоциация. Това е а, е, много важна структура. А, за в Лондон имаше а, тяхна проява. До момента не сме имали официални контакти с а, тази асоциация и мисля, че е време вече това да стане факт. Така че ще дойде делегация от а, тази асоциация. Министри от Азия ще ни посетят в Брюксел. И още две съобщения в заключение. Съвместно с секретарията бихме желали да бъдат предложили теми за заседанията на работната група, така че до декември ще изчакаме вашите предложения, за да може секретарията да изготви програмата и съвсем накрая едно кратичко съобщение. Следващата година би било добре, ако обявим и, про, и а, реализираме годината на устойчивия туризъм. Това ще бъде 2017 година. Така че, ако проявявате интерес, моля ви, обърнете се към мен. Аз съм им провел разговори с генералния секрет, директор на а, Световния а, асоциация по туризъм, така че ние ще можем а, да изпратим хора а, на техните заседания. Това е всичко от мен за краткото време. Кметове от Канарските острови с а, група посетители, тук по покана на наша колега, нека да ги приветстваме. И се надявам а, днес да имате а, едно прекрасно посещение а, в Европейския парламент. Канарските острови са много важна туристическа дестинация за цяла Европа, за всички европейци и се надявам, уважаеми господа кметове, да се чувствате добре сред нас. Ja, schön, dass Sie da sind und jetzt hat Herr... Да, благодаря ви. Благодаря ви, че сте сред нас. А сега думата има професор Паул Пейтърс. Okay, thank you very much, uh, Mr. Uh, Chairman. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря за вашата покана и да представя проучването пред Европейския парламент. Аз, разбира се, не съм изготвил това про, про, проучване лично. Работехме в екип, седем човека. От, имахме колеги от Германия, от Ланкшир и, разбира се, нашият екип от университета Бреда. Целта на проучването. и възнявахме да констатираме кои са а, е, тенденциите за развитие, а, е, за устойчиво развитие а, е, на туризъм, какви са продуктите на устойчивия туризъм. Това са различни цели, не винаги свързани помежду си. Съвсем накратко ще ви представя проекта. основните послания, така да се кажем. Въздействието върху околната среда, измененията на климата, а също така и последствията от въздухоплаването все още не са смекчени. Когато говорим за усто... продукти от... на устойчивия туризъм, това казах, че е нещо по-различно явно а, не, не всеки вижда връзката между опазване на околната среда, туризъм и а, транспорт. Но за нас е важно наистина да установим критерии за мониторинг на развитието, при развитието на устойчивия туризъм. Първо, нека погледнем върху екологичните въпроси. Това е страница 25 от доклада, ако разполагате с него в момента. Различни са въпросите тук, свързани с туризма или транспорта в сектора туризъм. През 2004 година ние изготвихме доклад по тази тема и последният такъв доклад показва, че наистина а, а, има доста сериозни пропуски в мониторинга, наблюдението на тези фактори. трябва да обхванем различни елементи, като природа, качество на въздуха, чистота на въздуха. И това трябва да бъде отразено върху, съобразено с целия европейски туризъм, където броя на туристите е между 40-45 милиона годишно. Да не бива да забравяме междуконтиненталния туризъм туризъм между Европа, Азия и другите континенти. Това е много голям, сериозна част. И най-сериозните разходи са свързани с измененията на климата. Един тон от въглероден двуокис, например, се дължи на а, туризма. Преди да се обърна към спра на социално-економическите, след това ще спра на социално-економическите въпроси. Сектора на туризъм е, има, играе съществена роля в економиката. Това е сектор, където повечето а, пътувания са в рамките на ЕС, на Европейския съюз. Повече от половината туристически пътувания са а, вътрешни, а не международни. все още има проблеми. Например, сезонните работни места в сектора туризъм, както и ниското заплащане на работната ръка. Така че понякога се оказва трудно да се запазят добри работници при тези обстоятелства, разбира се. Ние проведохме няколко конкретни проучвания. Отделили сме доста място в самия доклад, като ги представяме. Тези конкретни проучвания са направени в рамките на целия Европейски съюз, различни са. Какво констатирахме? Повечето от, а, от случаите всъщност разчитат на а, обществено финансиране и за да запазят, да се запазят, те ще продължат да разчитат на него. Липсва а, количествена оценка за тези конкретни а, проекти, както а, върху социално-економическите фактори, така и за околната среда. В повечето случаи а, става въпрос за развитие на а, конкретни дестинации и транспорт към тези дестинации и обратно – не винаги това е включено. Между 5 и 10 от случаите включват транспорта до самата дестинация. Един пример ще ви дам. Пример се свързан с транспорта. Това са така наречените алпийски перли. Това е, е една общност от 25 дестинации – които обединяват сили, усилия, за да помогнат на туристите по-лесно и по един екологичен начин а, да достигнат до тях, до съответните дестинации. Те нарича, тази общност нарича а, концепцията си, идеята си мека мобилност – Въпреки, че дори едно от местата няма изобщо гара, те се опитват все пак да използват по-голямата отсечка до тях, да пътниците да пътуват с влакове и след това да организират транспорт от гарата до самото място. Това са 25 дестинации, както казах. Това е много малка, много малка, много малък район, разбира се, имайки предвид мащабността на целия Алпийски регион. Ние разгледахме различните видове политики, свързани също така от гледна точка и на транспорта, и на околната среда туризма и околната среда, политиките за тях не винаги са свързани помежду си и а, адаптирани. Европейската политика за туризъм, разбира се, е, има по-общ поглед върху, имайки преди целия Европейски съюз. Туризма, разбира се, е а, приоритет. Така че трябва наистина да се... Трудно е да се разгледат отраженията и проблемите, свързани с туризма, които той причинява върху околната среда, особено в страни, които нямат добра транспортна инфраструктура. Тази графика не е включена в доклада, но на страница 25 можете да видите, че проблемът е упоменат. Става въпрос за емисиите от въглероден двуокис като цяло. това, което отива надолу, е, това е всъщност споразумението от Париж, което се договорихме миналът в Париж червената, тъмно-червената линия, това са ам, ам, емисиите от световното въздухоплаване, прияти през, през септември в а, а, Монреал от ИКАО. с втората половина на този век, разбирате, виждате, че ще се пресичат в един момент, защото единия сектор а, ще има повече емисии, отколкото от други, в крайна сметка. И тук стигам до втория основен стълб, прият от ИКАО в Монреал. Това са мерките, основани на пазара – където се компенсират а, а, мисиите от а, въглеродния двуокис, но както казах, виждате, че, че а, червената пунктирана а, линия става вече отрицателна втората половина на 2080-2010 година. Намалява. Така че авиацията, въздухоплаването е проблем, който ще трябва да се решава дългосрочен аспект за бъдеще. Какво прави туризма по всички тези въпроси? Ние сме дали някои примери в доклада. Например, един а, холандски а, проект, Кармакао. Е, е, е, фирма, която разработва калкуле, калкулатори, които измерват въглеродните отпечатъци. Като са включени всички 25 транспортни средства. И за въздушния транспорт се има предвид всеки един сегмент, така че вие можете да изберете между различни полети и да видите въглеродните отпечатъци, дали са по-високи или по-низки. Така че това, това е възможност, разбира се, и за самите потребители. Това може да се използва, а, този калкулатор може да се използва от различни а, стопански субекти, може да се използва от потребители. Също така се може да се използва и а, по отношение на нощувките. И разбира се, също така да бъдат включени такива дейности, които са въглеродно интензивни. Този калкулатор може да се използва също така както по отношение на дестинации, така и в управлението на проекти. So that brings me to some uh, main... Uh, и така стигам до основните констатации. Нямаме актуализирана, актуализирани данни за социалното и екологично въздействие на туризма. Не говорим за период от 10 години, който е кратък период, а за по-дълъг период. Инфраструктурата за авиацията, за железопътния транспорт се ползва дълго време. Тази, която използваме в момента, е построена в края на миналия век. И това определя туризма. Имам предвид инфраструктурата. Инициативите за устойчив туризъм зависят от публично финансиране. Това показва, че този сектор не може а, да използва устойчиви практики. Политиките за туризъм, околна среда и транспорт не винаги са хармонизирани и въздухоплаването все още има проблеми с устойчивостта. и као, извинете, не може да се справи. Uh, Препоръчваме актуализация на проучването от 2004 година така ще е ясно какво е въздействието върху околната среда, върху обществото. Също така, може би ще е добре продуктите на туризма да бъдат преразгледани. Трябва да има е политика за по-устойчиво развитие на този сектор. И накрая трябва да се интегрира въздействието на транспортните проекти върху устойчивото развитие на туризма. Що се отнася до туризма и транспорта? Основният екологичен проблем тук е авиацията. Железопътната мрежа се представя по-добре тъй като отсечките, които се при... покриват посредством железопътен транспорт, са много по-кратки от онези, за които е необходим самолет. Трябва да се внимава, за да не стане туризма прекалено зависим от авиацията – все още, обаче, повечето хора пътуват с автомобил. И накрая по-лоялна конкуренция между нискобюджетните авиолинии и е, автобусите и железопътния транспорт. Що се отнася до дестинациите? Трябва да се направи една система за управление на въглерода, когато искаме да говорим за устойчивост, това е основната ни препоръка, и за търговските дружества. Има много схеми с екоетикети и различни видове сертификати, обаче те са толкова много, че въздействието не е такова, каквото би трябвало да бъде. В тази посока трябва да се работи. от нас отнася до обучение и образование, все още много може да се направи, макар че има проекти и в тази насока. Трябва да се въведе управлението на въглерода за туроператорите. И накрая някои а, изказвания, които може да обсъдим, но мисля, че достатъчно говори. Благодаря. Ja, vielen Dank für den Vortrag. И за представенето. Сега всички можем да участваме в обсъждането. Клаудия Монтея има думата. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor e agradecer. Благодаря, председателю. Искам да поздравя професора. Благодаря ви за това, че представихте вашето проучване. Трябва да се съгласа с определението, което е заложено тук на устойчивия туризъм. Това не е сегмент или част, нито пък някаква ниша. Не, това е пътят, който трябва да следваме като сектор. Необходими са конкретни инициативи за всяка една дестинация, както и за целия сектор. За да може устойчивия туризъм да стане нещо по-конкретно, смятам, че трябва да подчертаем идеята за интелигентния туризъм, както и интелигентните дестинации с инфраструктура, с технологии, които се използват е, интелигентно и които ще привлекат устойчивия туризъм. Що се отнася до дестинациите, те трябва да бъдат достъпни, достъпни за всички, не само за местните. Освен това, що се отнася до препоръките, трябва да подчертаем значимостта на цифровизацията за подобряване на това, което спомена и професора. Няма синхронизация или синхронизиране между околната среда и транспортния сектор. Нямаме достатъчно данни за да имаме по-голяма информация за въздействието на туризма върху околната среда. На социално ниво също. Това също е важно, когато говорим за устойчивост и условия на труд. Секторът работят много млади хора, но и много жени. И има пречки, а, които трябва да бъдат преодолени. А, имам обаче и няколко въпроса. Европейската система за туристически индикатори. Имате ли информация за дестинации и държави и подкрепихте ли такава инициатива? Разбирам, че проучването е използвало такива данни и това е една инициатива, според мен, която трябва да бъде подкрепена и в бъдеще. Още нещо. Споменахте туризма и транспорта, както и емисиите от парникови газови, газове. Ще има ли някакви стимули а, за преминаване към релсов транспорт и намаляване на самолетния транспорт? Аз съм от островен регион. Искам да кажа, че региони като моя, чието единствен достъп е такъв, самолетен или понякога морски транспорт, какво може да направим за тези държави? Vielen Dank. Jetzt Claudia Tapadel. Claudia Tapadel. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, îmi face... Благодаря. Трябва да кажа, че ми е много приятно и много се радвам, че говорим днес в нашата комисия за устойчивия туризъм. Това е изключително важна тема за мен. смятам, че и за повечето от нас. През 2017 година Международната организация по туризъм ясно заяви, че това е годината на устойчивия туризъм. Благодаря на нашия професор за отличното изследване. Искам да кажа, че все повече региони развиват устойчивия туризъм и това е нещо положително. Това обаче оказва своето въздействие върху замърсяването, върху природните ресурси, както и върху общия начин на потребление на такива услуги. Трябва да сме подготвени, трябва да предложим услуги, които да водят до една стратегия за борба с климатичните изменения. както бе отбелязано от колегите аз лично смятам, че трябва да се подкрепя устойчивия туризъм. Заедно с колегите имахме а, доста постижения. И ще цитирам някои. Организирахме на ниво Европейски парламент едно мероприятие на Международния ден на туризма. имаше огромно участие от колеги от парламента, но имахме и двама комисари, които присъстваха. В техния ресор е туризма. Говоря за Тибор Наврачич, комисар за образованието и комисар Бянковска, която отговаря за вътрешния пазар. Така че срещата беше много важна и така отбелязахме този ден. Целта ни беше също да се мобилизираме, тъй като пред нас продължава да има предизвикателства. Тези предизвикателства са свързани с устойчивостта и климатичните изменения, които не бива да забравяме никога. По-настояще смятам, че Европейския съюз трябва да инвестира и в инфраструктура, но и за постигане на културните цели за развитие на човешкия капитал. Не бива да забравяме също така, че трябва да се опази природното наследство в Европа, за което също са необходими инвестиции. За това се възползвах от присъствието на двамата комисари, за да кажа, че имаме нужда от европейска стратегия за туризма, която да координира всичко на местно, на регионално, национално ниво с европейското ниво. Това са стратегии, които трябва да вземат предвид всички аспекти, които включват туризма. Сега се връщам на проучването, което виждаме тук. Тук се говори за най-добрите практики за устойчиво развитие на туризма. Трябва да кажа, че подкрепям препоръките, които ни бяха направени. Много вярвам на колегите и това устойчивия туризъм означава да се намерят нови начини да се насърчат туристите да посещават места, които не са толкова известни, но са много интересни. Аз съм румънка и трябва да ви спомена, например, делтата на река Дунав. Това е една уникална екосистема с флора и фауна, които не съществуват другаде по света. И желанието да се предлагат такива възможности на туристите трябва да бъде предружена също така с желанието да се опазят тези уникални места, които не трябва да страдат от това, че там ще бъдат привлечени повече туристи и затова е нужно да имаме устойчивост и посредством подобряване на местния транспорт и по други способи. Смятам, че това ще допринесе за по-голям приток на туристи. И искам също да изпратя един предупредителен сигнал, както казах малко по-рано, имаме уникални екосистеми и според мен и вътрешните водни пътища трябва да се развиват устойчиво, така че да не засегнат нито флората, нито фауната на реките, които засягат и където се намират такива резервати. А, Сигурна съм, че и в други държави на Европейския съюз има такива резервати, като тези при нас. Още нещо искам да кажа, което е от по-общ характер – и не е пряко свързано с този доклад. Например, Иштван засегна темата за Европейската столица на туризма. Карло Кораца е тук, той представлява Европейската комисия и трябва да кажа, че този проект е интересен и много бих искала в бъдеще да се дава името столица на туризма. Не само на известните столици, защото те така или иначе вече са столици, в които има много туристи. Според мен трябва да се дава името столица на туризма на годината на различни градове в а, нашите държави, където се крие огромен туристически потенциал. Примерно градове с много интересна култура, или градове, които се намират в природни резервати и които биха могли наистина да привлекат много хора и да привлекат вниманието върху себе си и които по този начин ще станат по-познати на европейско и международно ниво, така ще привлекат и повече туристи. И освен това, в края на нашия мандат много ми се иска да постигнем една стратегия за развитието на устойчивия туризъм. Една стратегия, която да взема предвид устойчивостта на туризма и на много други нива. Благодаря. Thank you, Chair. Благодаря председателю. Благодаря на професора. Изключително интересно представяне направи той. То засяга много въпроси, много повече, отколкото могат да бъдат обсъдени днес тук. Хареса ми е, това, че споменахте бързите влакови връзки. Аз съм от Уелс, при нас има голям туризъм и смятам, че имаме потенциал за много по-голямо развитие на устойчивия туризъм. Но проблемът е, е пътуването и според нас е по-добре не само а, да имаме по-бързи връзки, но да отворим нови железопътни трасета из а, целия регион. Вторият въпрос, който искам а, да засегна, е свързан с екоетикетите или зелените етикети. Както знаете и го споменахте, има стотици такива в Европа, голямата част работят много успешно, но е, гражданите, които пътуват в различните региони, в различните държави, може да се объркат, тъй като няма един стандарт за тези етикети. Смятам, че трябва да има сертифициране на тези зелени етикети от Европейския съюз, защото сега потребителите търсят е, такова етикетиране, както и при храните и други инициативи. Така че това може да помогне много. Имаме много успешни местни регионални инициативи, от които да извлечем положителен опит. Спомнахте Париж и емисиите на со 2 Казахте, че са нужни по-актуални изследвания – Знаем до известна степен какво е въздействието на туризма върху климатичните изменения, особено що се отнася до транспорта. Имаме нужда от актуализирана информация по въпроса. Смятате ли обаче, че трябва да включим и въздействието на климатичните изменения върху туризма? например, ерозията на крайбрежните зони, въздействието върху водите, прякото въздействие на климатичните изменения върху туризма и как това засяга устойчивия туризъм. И последният ми въпрос е за социално-економическите аспекти. Устойчивостта, разбира се, е един широк въпрос, който включва и език, и култура. Както казах, представлявам Уелс, имаме език, който е малцинствен, в някои общности обаче това е основният език, който се ползва за общуване. Туризмът оказва своето въздействие и върху това, и върху културата. Така че, имайки предвид социалното въздействие на туризма, би трябвало да отболежим и въздействието върху езика и културата. Не смятам, че това въздействие е само отрицателно, в много случаи е но това може пък да помогне за насърчаване на туризма и преживяването, което имаш, когато посетиш различни региони. Благодаря. Не са И не са яла Сендер. Благодаря. Искам да благодаря на авторите на проучването и имам а, няколко въпроса. Що се отнася до подбора на държавите? Решили сте, че няма да изберете държави, когато посочвате проучвания. В крайна сметка се избира определена държава за това какво има там. Например, има спортен туризъм, има културен туризъм, или пък отивате да гледате концерт или култура някаква, или здравни цели, бално туризъм. За това е нужно едно определение тематично, а не по държави. Това е интересно. Ние сме западна държава, аз съм испанка. Мислех, че ще ни класифицирате като средиземноморска. Сега тук пише, че сме западна. Имаме Атлантически бяг наистина. Донде estamos? Колегите от Канарските острови добре го знаят, но имаме и Средиземноморски бряг. На второ място Що се отнася до европейските проекти? Избрали сте проекта Еден. Един проект на комисията, както и проекта Калипсо, който пък е социален проект. Искаме да избегнем сезонния туризъм и да го направим целогодишен, за да може хотелите да не остават затворени или напълно празни през зимата. Искаме да привлечем възрастни хора или семейства, като им дадем подкрепа. Това е интересно. Хубаво обаче да разберем как, как върви тази програма и работи ли добре. Много се говори за кръговата економика. И за продукти, и за материали. Хубаво обаче в един момент да говорим за кръгова економика и когато говорим за услуги, когато се предлага една туристическа услуга и когато тази услуга се планира, добре е тя да се планира така, че да се спазват принципите на кръговата економика. Искам да разбера дали за вас това може да бъде важен елемент. След това възниква въпроса за въздушния транспорт. Подобно на преждеговорившите и аз искам да разгледате ултрапериферните региони, както и островите. Не може да се пристигне навсякъде с влак. Голямата част от хората идват с самолет. Така че трябва да се намали въздействието на емисиите от този транспорт. Какво мислите също за таксите за туристи? които се налагат в отделни градове или региони. Някои градове се опитват посредством тези такси да управляват потоците, които пристигат в градовете им. Защото има и градове, също така, които е, са наложили такса за отиване на плаш. Има много дружества, които са против тези такси, защото смятат, че това пречи и така се намалява туристическия поток. Трябва да видим как може да организираме тези такси. След това много се говори за въздействието на решенията. Трябва да мислим за климатичните изменения и с неговото въздействие и тяхното въздействие върху туризма. Има определени дестинации, които усещат много ясно климатичните изменения. Има региони, които живеят единствено и само от туризма и те трябва да предвидят а, това въздействие. Изабела Демонте. Изабела Демонте, благодаря. Първо искам да благодаря на професора и на всички онези, които са помогнали за изготвянето на това проучване. Благодаря и на Европейската комисия и на доктор, на господин, извинете, Кораца за неговия принос. И искам да кажа нещо, което невероятно няма да ви изненада. В това проучване виждаме, че голямата част от туристите са европейци. Това ни води към онази тенденция, която вече а, проучихме, когато направихме доклада, на който аз съм докладчица за това какви са тенденциите. Дали хората няма да започнат да пътуват и друга, да ще бъдем ли първа дестинация в света. Трябва да помислим за политиките, които трябва да бъдат актуализирани а, от Европейския съюз. Става дума за интегрирани политики. А, Туризмът ни го показва. Необходими са връзки, транспортни връзки и мисля, че точно там е слабостта. Само 4% от туристите използват местния транспорт или местните влакови връзки. Аз не съм песимист, що се отнася до въздухоплаването. Много се прави, що се отнася до альтернативни горива за самолетите. Така че се надяваме емисиите да паднат и да има по-голяма ефективност и ефикасност на връзките, т.е. да има повече пряки полети и единното европейско ниво небе, извинете, да бъде факт. След това, в здравето. Трябва да инвестираме много повече върху термалния туризъм или балнеотуризъм или медицинския. Има един параграф тук, който е много интересен и е точно на тази тема и според мен трябва да бъде разширено това. Това е един нишов сектор, ще кажете вие, но той нараства. Енергийният сектор – и тук стигам до своя въпрос. Когато започнем да говорим за альтернативни енергии, тогава може да говорим за истински устойчив туризъм. Да, доста се прави, но не се прави е, за целта на устойчивостта. Всеки го прави, примерно, за да намали разходите или за по някакви економически причини. Затова искам да попитам какво правят е, структурите, за да намалят екологичното въздействие. Що се отнася до цифровизацията, и това е вторият ми въпрос, економиката на сътрудничеството може да бъде нещо положително и не толкова. Тоест, ще искаме ли нещо като хотели да строим или ще искаме нещо като малки къщички, в които да отсядат хората? Бунгала ли ще правим или големи? Същото е свързано и с а, транспорта, дали хората ще пътуват с самолети или ще предпочитат да вземат влака или свой автомобил. Затова искам да попитам какъв подход можем да имаме, какви данни има за тази економика на сътрудничеството, за да може да имаме ясни данни за тенденциите, тъй като много бързо се развива този сектор и трябва да сме на място, за да направим оценка на въздействието. Благодаря. Vielen Dank. Jetzt haben Sie mal noch noch mal die Möglichkeit darauf. Вие сега имате възможност да отговорите на въпросите, господин Петърс. Okay, thank you very much for... Uh, Благодаря много за всички въпроси, които поставихте. Доста бяха. Ще отговоря на някои от тях. Относно Европейската система за показатели за туризма, знаем, че тя съществува. и е, е, добре да я попълним по, до, повече с информация, за да се възползваме от нея повече. Неколкократно бе поставен въпроса, ако е, се намали използването на въздухоплаването и се предпочитат други начини за транспорт, е, то тогава някои райони, специално по-далечни дестинации, островни дестинации, е, ще пострадат. Това е нещо, което трябва да се има предвид. Но друго нещо, което трябва да имаме предвид е, че ако въздухоплаването се разраства с темповете, с които го прави в момента, в края на нашия век ще има от 10, а дори до 20 пъти увеличение на въздухоплаване в сравнение с сегашното. И не съм сигурен, че всичко това ни е необходимо, за да спасим някои острови, които са по- е, малки дестинации, предвид и целите ни в областта на климата. Освен това, е, тук трябва да се вземат предвид и ефектите от е, изменението на климата за туризма. Нещо, което се отразява на зимните спортове, например. В Алпите се разходват ежегодно милиарди, за да а, се поддържат пистите в пове, по за по-дълъг сезон. Така че тук трябва да се намерят конкретни решения. Имаше и въпроси. Относно Европейската столица на туризъм, че не трябва тези титли да се дават само на големи е, градове. В момента се прилага един интересен проект, наречен Скитус, който е, е свързан с интелигентните градове. Е, един от градовете в проекта е шведският град Гьотебург и от там там беше наблюдавана интересна тенденция да се засили туризма а, в а, града, не толкова в малките острови, за да бъдат те защитени. Това е реален проблем, защото 10 000 души е, живеят на е, острова. Е, той е много малък, само с една обществена туалетна и виждате виждате е, разрастването на туризма на този много малък остров до какви проблеми доведе. Times mentioned, uh, of course, the, the, the issue of uh, aviation and climate change. Um, also, uh, но не бива да забравяме и ефекта на измененията на климата. Тук има различни възможни решения. Едното от тях е альтернативни горива. Знаем, че биогоривата биха били полезни, нещо, което е и лесно приложими. Става, въпрос за альтернатива за изкопаемите горива, за самолетите, но те е, на ден намаляват е, въглеродния отпечатък не с, 100%, а с много по-малко. А е, култивирането на производството на биогорива а, също има е, отпечатък, е, въглероден отпечатък, така че е, понякога той, той дори се увеличава. А, намаляването в въздухоплаването, се, отпечатък се намалява много малко. Знам, че в момента се проучват други альтернативи за горива, но те са изключително енергоемки а са ни необходими повече устойчиви форми за генериране на енергия,